продължи да следи ситуацията и ще мобилизира помощ тогава, когато това е необходимо. Благодаря. Има 6 предложения. Дебата приключи. Гласуването ще бъде непосредствено след като приключим обсъждането по следващите две резолюции. Следващата Камбоджи, по-специално случая на сам Рейнси. Първата ораторка госпожа Шаке. Благодаря, господин председател. Сам Рейнзи, един от нашите колеги, един депутат в парламента на Камбоджа, след множество опити за неговото убийство и множество политически и правни атаки от прав... управляващата партия, той получи и 12 годишна присъда. Очевидно, правителството хич не харесва факта, че той се бори за правата на човека. Европейския съюз е, един от най- е единствения голям донор за защита на правата на човека в Камбоджа. През 2006 година сам Ренси получи е, наградата за мир е, на Liberal International. Е, той я заслужи за защитаването на свободата, една ценност, която всички споделяме в парламента. Надявам се, че всичко това ще бъде отбелязано от специалния докладчик за правата на човека в Камбоджа. Благодаря господин Ромева и Роеда. Благодаря, господин председател. След като Европейския съюз е най-големия донор на а, Камбоджа, ние легитимно можем да призовем камбоджанските власти да изградят една демократична държава, с правов ред и зачитане на основните права. Те трябва също така да се преборят с корупцията, с изселването на хора и промишлеността на сексуалния туризъм като подведат под отговорност всички, които се занимават с тези дейности също така е необходимо да се спре политическия турмоз. Ние трябва обаче да кажем, че сме разтревожени от задържането на опозиционния лидер сам Рейнси по а, един съвсем незначителен повод. Изключително тревожно е, че а, господин Сам Рейнси няма да може да се яви на парламентарните избори в 2013 година. Благодаря господин Ромеви Роеда. Госпожа Вероник Де Кайзер има думата. Господин председател, става дума за неотложен въпрос във връзка с това лице Сем Рейнси в крайна сметка става дума за демокрацията там. Сам Ренси е либерална личност и той беше осъден на лишаване от свобода. 2006 година беше помилван. Сега беше осъден за това, че на камбоджанско-вьетнамската граница е предоставил фалшиви географски карти, обаче това едва ли ще му попреча да участва в следващите избори през 2013 година. Той всъщност е ръководител на втората по големина опозиционна партия в страната. Политическия климат в Камбоджа е много напрегнат. Е, предстоят избори, има маневри в тази връзка в предизборната кампания. Обаче като че ли има една тенденция към авторитаризъм и случаят Ренси показва това. съществува един депутат от Сашуа и журналистът Анша Крах, които също са в прицела на власт имащите. Ние там предоставяме средства, донори сме, имаме споразумение за сътрудничество, така че трябва да се спазват основните права. Необходим ни е неотложен а, план, за хората, които са засегнати от кризата в текстилния сектор. Благодаря, госпожо Де Господин Танок за една минута. Благодаря, господин председател. На хартия Камбоджия е плуралистична демокрация и Human Rights Watch, уважавана световна неправителствена организация, смята, че а, а, това съвсем не е така поради натиска, който се оказва върху журналистиката, съдебната система, за това, че правителството не защитава хората от нелегална конфискация, не защитава горите от нелегална сеч и има хора, които са били съдени в, в тяхното отсъствие. Сам Рейнси е осъден на 10 години, защото се опитал да спаси земите населени които са били застрашени от преместването на границата от страна на съседния Виетнам. Смятам, че Европейския съюз трябва да настои да се гарантират правата на човека. Ако ли не, е, Камбоджа много лесно ще бъде поставена наравно с съседната държава, Бирма, в очите на международната общност. Благодаря, госпожа Маковей. Една минута. лидер на опозицията е осъден в негово отсъствие на 12 години. Неговото присъда беше политически мотивирана. Подобни присъди на членове на опозиционната партия са често срещано явление, което показва, че няма безпристрастна съдебна власт. Нарушават се основни човешки правила, включително правото на справедлив процес. Осъждаме а, а, присъдата срещу сам Рейнси и призоваваме камбоджанското правителство да спре тази тирания. Международната общественост трябва да напомни на Камбоджа да се бори за демокрация и да не индивидуалните права. И призовавам комисията да напомни на Камбоджа да не използва нови разпоредби за неправителствените организации, които да ограничават опозицията и гражданското общество. Председателят, благодаря. Сега е, изказвани от името на политическите групи госпожа Есая от НП. Господин председател, Отношението към а, Сам Ренси е всъщност връх на едно авторитарно отношение. Това се отнася за всички противници на правителството. Такова отношението към тях. Опозицията бива задушавана, изгражда се еднопартийна система – присъдата от Хан Айнсин в крайна сметка е овертюра за изборите 2013 година. Европейският съюз е най-големият финансов донор на Камбоджа и за това е важно в резолюцията да осъдим нарушенията на правата на човека, липсата на е, правосъдие, политизирането на съдебната система. В член първи на споразумението с Камбоджа е записано, че трябва да се спазват правата на човека и не спазването им трябва да има съответните последици и е, да се превърне в условие за всяки следващи преговори с Камбоджа. Благодаря. Сега госпожа Крето cambodgiene sam rainsy reprezintă o gravă încălcare a drepturilor omului. Тази ehm, присъда от 12 години е нарушение на правата на човека и то показва какъв режим е, върлува в е, Камбоджа. Е, неговата парламентарна, парламентарен имунитет приоритет е отнет. Той е, е обвиняван в най-различни престъпления. Кампанията срещу него е очевидно политическа. Основната цел на която е да му се попречи да се ви на изборите в 2013 година. Е, призоваваме Камбоджа да сложи край на това политическо преследване и аз призовавам е, Лейди Аштен да използва своето влияние и да убеди камбоджанското правителство да се е, държи демократично. Господин Хефнер, минута и половина. Благодаря, господин председател. Камбоджа е изключително красива страна с богата история, но тази история а, и самата страна имат и тъмни страни. Особено актуално е да се спомене, че хора изчезват там, че хора биват лишавани от свобода без особени причини. Корупцията е в големи размери. Също така нелегално се присвояват територии, нелегално се секат гори и така нататък. И тези, които критикуват всичко това, биват осъждани в стъкмени процеси. Всички ние сме депутати в Европейския парламент. Сам Рейси е опозиционен водач в Камбоджа. Той е бил преследван многократно, бил е избиран през 1995 година, отстранен от парламента. След това отново се е върнал там. Върху него са упражнявани много атентати по време на събрания, където е имало 80 убити. Аз мога да ви кажа, че в Камбоджа има много мирни мирни хора. Аз лично бях там и се запознах с такива. И сега се правят опити да бъде лишен от свобода този човек за 12 години с смешни аргументи. Който по този начин лишава хора от свобода, той всъщност лишава от свобода цвета на нацията и пречи на тези хора да участват в следващите избори, като е, с това нарушава демокрацията и правата на човека. Аз мисля, че ние не трябва да приемаме това и апелирам към комисията да се обърне към член първи е, от документа за сътрудничество с Камбоджа, в който са уредени изискванията за спазване на правата на човека там. Благодаря. Благодаря, господин Бялан. От името на групата на консерваторите и реформистите има думата. Благодаря, господин председател. Имах възможност да посетя Камбоджа на два пъти. Първият път преди две години с една наблюдателска мисия за изборите за парламент и след това преди около половина. Трябва да ви кажа, че Камбоджа е една страна, която много бързо се разви в последно време от економическа гледна точка подобно и на други страни в тази част на света. За съжаление обаче, економическото развитие не се съпътства от демократизация. Не може да има демократизация без силни медии. Не може да има демократизация с контролирани от правителството медии и без силни неправителствени организации. Мерките срещу Сам Рейнси са удар срещу опозицията, ако те е, действително се проведат, той няма да може да се яви на изборите. 30 години след падането на режима на червените кмери, хмери, много малко от тях са осъдени. Очевидно е, е, че това, което се случва на границата между Камбоджа и Виетнам, не е нещо добро, но то трябва да се разреши чрез преговори. Госпожо Басеско, искате да се изкачате на тема Камбоджа в Catch the Eye. Имате думата. Камбоджа. Господин председател, много жалко е, че съдилищата все още разглеждат е, лишаването от свобода като инструмент за борба срещу опозицията. Сега се чуват все повече гласове, които изискват свобода на словото. Обвиненията срещу сам Ренси имат по-скоро политически, отколкото правен характер. Той беше осъден на лишаване от свобода, обаче това има символично значение. Той всъщност не е направил нищо, което под каквато и да е форма може да му бъде вменено като вина. Действително става дума само за това, че той, не може, той да не може да участва в предизборната кампания 2013 година. Искам да отправя апел към правителството да спазва спазва демократичните си задължения. Сам Рейнси, един истински опозиционен водач, трябва да има възможност, възможно най-скоро да поеме отново функциите си в парламента. Това би било наистина начало на края на еднопартийната система. Госпожа Карула. Kiitos камбоджалайсен tuomioistuimen ratkaisu tuomita oppositiopoliitikko Сам Рейнси. Благодаря, господин председател присъдата срещу Сам Райнси на 12 години лишаване от свобода за документна измама е причина за голяма загриженост за независимостта на съдебната власт в тази страна. Правителството наистина е решено да предотврати участието на опозицията в политическия процес. Има е, нови събития в Камбоджа е, и се предприемат мерки за изграждането на демократична държава и присъединяването и към семейството на демо... другите демократични държави. Необходимо е сътрудничество с другите европейски държави, за да се е, защити демокрацията. Господин Преда, имате думата. Благодаря, господин председател. В случая на сам, с сам, сам Рейнси, както вече беше казано, им, той има две а, присъди. Едната, а, първата беше от две години, втората 12 години за документна измама. Но както всички казаха, става дума за един опит а, да му се попречи да участва в изборите. Съществува една процедурна а, а, процедурен проблем. Сам Рейнси беше а, а, обиде, а, беше осъден а, в. А, а, закрити заседания, което не е а, в съответствие с нормалните правила. Това става нееднократно, не само с сам Рейзи, но и с други, които критикуват а, правителството. ние трябва да призовем тази държава да зачита ангажиментите си поети по споразумението по член първи. Благодаря, господин комисар. В Камбоджа, както и в много други страни, борбата за политическа власт се превръща в борба за живот. властите на Камбоджа ликвидират своите опоненти, хвърлят ги в затвора или просто ги убиват. Подобно нещо се случва и с Сам Рейнзи. Властите се опитват да се отърват от него, защото го смятат за риск, защото той може да представлява една възможна политическа промяна. И точно тук трябва да се намесим. Трябва да призовем Камбо джанското правителство да престане да преследва своите политически опоненти и да ги допусне до избори. Защото трябва да накараме към Боджа посредством политически натиск да промени своето поведение и да създаде условия за плурализъм в страната. Председателят, уважаеми колеги, положил съм 7 проекторезолюции е, за този дебат, но преди е, да приключим дебата, давам думата на комисаря Коген. Благодаря, господин председател. Камбоджа е наистина проблем. Ние говорихме с нашите партньори в Камбоджа. Това се случи на 8 октомври относно съдбата на политическата опозиция случая а, сам Рейнси е симптоматичен за тенденциите на влушаване. Ангажираността на съдебната власт в наказателни акции срещу опозицията е тревожно. Ням, националния парламент няма да може да действа като място за свободно обмяна на мнения. Камбоджа прие всички а, препоръки на ОНЕ. Ние отбелязваме, че, нов, че е, влязла в сил, е влязла в сила нов наказателен кодекс и ние препоръчваме на Камбоджа да се съобрази с препоръките на мисиите на заблюдатели. Приветстваме решението на правителството да върви по пътя на на демокрацията. Камбоджа продължава да бъде много бедна държава. Много може да се направи, за да може да се запази инерцията, положителната инерция на развитие. Следва да се реформират правилата за собственост на земята, за управление на горите, включително и за експлуатирането на националните ресурси. Налагането на санкции на правителството, няма да направи нищо за най-бедните и за най-уязвимите, само ще угоди на а, онези, които говорят. Няма заместител за е, търпеливия диалог. А, не искаме да загубим възможността да повлияем на събитията. Може да се говори с всички нива, от министър-председател председателя до местните органи на управление. Ние продължаваме да настояваме за една истинска плуралистична а, парламентарна демокрация и свободна а, преса. Благодаря, госпожо комисар. Дебат по Камбоджа и случаят на сам Рейнзи е приключен. Скоро ще гласуваме по него. Остава ни още една тема. Северен Кавказ и по-специално случаят на Олег Орлов. Започваме дебата с госпожа Хаутала. Господин председател, искам да кажа, че